Good day, everyone. Good day. Welcome to this. Добро утро. Добре дошли на редовното заседание на Комисията по граждански свободи. Започваме с приемане на дневния ред. Искам да посоча, че изслушването за днес след обед е отложено за 7 ноември. Имате ли възражения? Ако нямате, приемаме изменението. Сега някои съобщения. Относно езиковия режим. Поради мащаба на тази зала и наличието на преводачески кабини. Днес няма да имаме превод на датски, на фински, на естонски, на малтийски, на харватски. Благодаря ви за проявеното разбиране. Предлагам да бъдат одобрени препоръките на координаторите, които са както следва. Първо всички устни въпроси към съвета и комисията, свързани с прилагането на националните стратегии за ромите. Има две такива, такива въпроса от името на Либе. Разполагате с текстовете. На второ място устен въпрос към съвета и комисията за електронното правосъдие за периода 2014-2018. Това е устен въпрос на Либе и Юри, одобрен от координаторите. Предвижда се на второто пленарно заседание за октомври да бъде разгледан този въпрос. Ако няма възражение, считаме, че са одобрения. Ако нямате възражения, <clears throat> можем да приемем също и протокол от предишното заседание. Сега преминаваме към разискване на състояние на текущите междуинституционални преговори в рамките на законодателните процедури. Има проблем с микрофона на председателя. Interfering. I mean, is there any trouble with interference? Any trouble with... Сега добре ли? Чувате ли ме добре? Всичко е наред. Днес ще разгледам. Имаме третия триалог. Също са преговорите свързани с МФР в областта на правосъдието. Убедени сме, че днес след ще постигнем съществен напредък по въпроса за делегираните актове, което означава, че можем да одобрим анблок фондовете, свързани с правосъдието. След триалога ще информирам председателя на парламента, господин Шулц, за актуалното състояние на досиятата, свързани с МФР в областта на правосъдието. Госпожа Маковей е докладчик, тя е тук, тя ще ни запознае с директивата за конфискациите. Госпожо Маковей, имате думата. Благодаря, господин председател. След гласуването в комисията Либе през май, когато получих силен мандат за водене на преговори. Работихме с литовското председателство и с Европейската комисия. Проведохме четири политически тристранни срещи, около десетина технически срещи. Следващия политически триалог е предвиден за настоящия месец. Проблемите, които остават към момента на решение, се отнасят до разширена конфискация при определени обстоятелства, когато няма влязла в сила присъда, също и конфискация на активи на трети страни. С нощи вечерта работихме докъсно с представители на комисията и съвета, обсъждайки тези три члена. По отношение на останалите сме постигнали съгласие. Надяваме се и желаем да постигнем приемлив компромис преди края на годината по време на литовското председателство. Искам да благодаря на госпожа Борсалино на, и на госпожа Офано за тяхното съдействие и сътрудничество. Да благодаря също и на докладчиците в Сянка. Основният проблем е свързан с позицията на съвета по някои от тези въпроси. Това е. Има ли някой, който желая да се изкаже? Представители на други институции по това досие за конфискациите, тогава можем да преминем към пета точка от дневния ред. Информация от председателството на съвета и на комисията относно възможността за промяна на седалището на Европейския полицейски колеж СИПОЛ и по-нататъчната законодателна процедура. Ситуацията е както следва. Агенцията, която отговаря за правоприлагането, обучението, сега е базирана в Брамхел, Обединеното кралство, След разговори с правителството на Обединеното кралство, то взе решение до 2014 да закрие офиса, без да предложи альтернативен офис. Имаше предложение за обединяване на СИПОЛ и Европол, но беше отхвърлен, имаше силно противопоставяне от страна на политическите групи и от държавите членки. През юни беше проведен неформален съвет под литовско председателство и бяха приканени заинтересованите държави членки да представят молби за домакинство на седалището на СИПОЛ. Сред тях са Финланд, Финландия Тампере, Гърция Верия, Унгария Будапешта, Ирланд Темпелмор, Италия Рим, Холандия Хага и Испания Авила. На 8 октомври съветът е, прие временна позиция за мястото на Сипол, е, избирайки Будапешта, Унгария. Но тъй като седалището на Сипол трябва е, да бъде част от законодателен текст, сегашното решение за СИПОЛ, член 4 от решението на съвета от 2005 номер 681 е, изисква промяна в законодателния акт чрез обичайната законодателна процедура. Т.е. ние можем да се произнесем като Европейски парламент. Съветът не може да вземе сам решение. Затова ние трябва да проведем дискусия или да спорим с съвета по неговата позиция или пък да се съгласим с нея. Тук имаме представители на съвета на Европейската комисия, които ще не запознаят с актуалното състояние, след което ще направим обсъждане с участието на депутатите, които желаят да вземат позиция по този въпрос. Давам думата на литовското председателство. Благодаря, господин председател. Уважаеми господа депутати, членове на комисията, за мен е голяма чест да ви представя информацията по темата. Господин председателят вече представи темата и аз няма да повтарям. Нищо а, повече по обстоятелствата, поради които се налага да търсим съответно решение. Само искам да отбележа, че това положение действително се породи от едностранното решение на Обединеното кралство да закрие е, съдалището в Брамхил и СЕПОЛ като агенция, която отговаря за обучението на полицията в, на европейско ниво, следва да може да продължи своята дейност. И Господин председателят съвсем точно обясни, че как Литва в качеството си на председател започна процеса за набиране на кандидатури за временно седалище на СЕПОЛ. При положение, че, това, че нейното седалище е, повече няма да може да бъде Брамхил. Това за процеса започна през юли. Страните членки трябваше да предоставят информация за съответните сгради, които предлагат, за достъпа, какъв ще е режима на привилегиите и имунитета на служителите, ще има ли възможност за обучение на децата, на служителите и така нататък. Също така се искаше информация за това от коя дата ще могат да бъдат предоставени съответните е, сгради. Европейския парламент, съвета и комисията всъщност имат общ подход към е, установяването на агенции и ние действахме именно в съответствие с него. По време на процедурата на селекция, е, намерението на председателството и желанието бе да се осигури е, прозрачност предвид на предходни практики в подобни ситуации. Имаше няколко такива до този момент. Миналата седмица в Люксембург по време на съвета по правосъдие и вътрешни дела бе постигнато споразумение за общия подход на министрите, а последващите стъпки, които трябва да бъдат предприяти, вече изискват приемането на един законодателен акт, с който официално да се промени седалището извинете, на СЕПО, защото в член 4 от текста за създаване на СЕПО гласи, че седалището на тази организация е в Брамсхил, Обединеното кралство. И сега има два възможни варианта. Първо, ако комисията представи предложение за ново решение за СЕПОЛ в е, най-близко бъдеще, както и бе приканена тя да направи, това през юни е, на срещата на върха бе отхвърлено сливането на СЕПОЛ и Юропол. Това е мнението и на Либе също промяната на седалището може да е част от едно подобно предложение, което да се приеме преди края на 2013 година. Трябва все пак да отчитаме, че доста ни притиска и чисто политическия цикъл на европейския е, политически живот, т.е. предстоят избори за Европейски парламент. И ще трябва да действаме доста по-бързо. Ако комисията не представи подобно предложение, има втори вариант. Промяната е, може да се извърши на базата на инициатива на на една четвърт от страните членки, т.е. седем страни членки, които в съответствие с член 76 алинея 2 от е, договор за функциониране на Европейския съюз. И тъй като има действително е, така напрежение от към времето, председателството реши да започне именно тази процедура с е, цел да се представи и да се приеме по силата на процедура за взаимно вземане на решение, да се приеме това решение преди края на 2013 и, както казах, и за да можем да приключим преди е, изборите, които ще се проведат през, или ще започне дейността по тях през април следващата година. Значи, необходимо ни е да се споразумеем достатъчно бързо и е, при положение, че има общ интерес, а това е по да продължава да функционира и да не стои дълго в неизвестност, следва да предприемем и по-нататъчни стъпки. Председателството е готово да се сътрудничи с парламента, за да се изготвят съответните изменения на законодателните актове достатъчно на време. Благодаря. Председателят, може ли сега да чуем председателя на комисията, а, представителя на комисията, извинете? Благодаря. Миналата седмица на съвета по правосъдие и вътрешни работи комисията предложи съответната законова рамка – която ще предоставя основата за настоящата дискусия. През октомври министрите постигнаха политическо споразумение за бъдещото временно седалище на СЕПЕЛ, СЕПЕЛ след един доста необичайен процес т.е. последицата от решението на Обединеното кралство, че те няма да дадат възможност СЕПЕЛ да продължи да функционира в Брамхил. Предложението е, е в един е, целенасочен, всеобхватен начин да се реши въпроса с е, обучението на полицейските сили. Работи се с Европол също и е, други агенции също имат дейност в това отношение, освен СЕПОЛ. Затова се търсеше най-ефективна формула на организация, като нашето предложение за регламент предвижда и именно това предложение за сливане на СЕПОЛ и Европол с цел да се спестат и разходи и да се получат е, синергии на функции е, в съответствие с препоръките, изложени в така наречения общ подход за децентрализираните агенции, който е прият от трите европейски институции. Позицията, приета от съвета да отдели въпроса за временното представителство на СЕПО е политически доста съмнително. Е, ясно е, че има много голяма съпротива и в съвета, и в парламента срещу идеята да се следят СЕПОЛ и Европол. Но има все пак и гласове, които се е, обявяват за това, специално и в Комисията за бюджетен контрол. Комисията си отбелязва с е, задоволство, че и в парламента, и в съвета се постигна доста конструктивен напредък по различни други аспекти от нашето предложение за общата рамка. Това е по-широкия контекст на функционалната и оперативна реформа на дейността на СЕПО, включително и въпроса на седалището. Добре е да се постигне решение, което да постига целите за консолидиране и подобряване на ефективността. Разбирам, че по предложението за сливане с Европол и ЦЕПОЛ, господин Диас Демера иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че критичният коментар, който ще направя, не е насочен пряко към литовското председателство, по-скоро към работата на съвета като цяло. А, аз смятам, че извиненията, които ни представи литовското председателство, не могат да бъдат прияти нито по същество, нито а, в тази форма. представената информация е неточна. Има едностранчиво тълкуване на съответните договор, членове от договора. Смятам, че и процедурата, а, която е следвана, е некоректна. Шести член от договора за функционирането на Европейския съюз е приложен некоректно. Ако се прилага той правомерно, парламентът следва да бъде информиран, да е бил информиран преди 8 октомври. Член 294 също не е приложен по подходящия начин. Знаем, че португалското предложение е предложение за един красив град. Лисабонският договор дава правомощия на парламента. А, така изглежда, че съветът на практика не разбира Лисабонския договор не може ето тъй парламентът да бъде оставен на страна, без да бъде информиран аз, докладчикът, който се занимава с темата. А, да, имаше няколко предложения. Имало е няколко предложения, както казахте, господин председател, но нито едно от тях не е било представено на парламента, с изключение на последното, което чухме. Не сме чули аргументите нито за Рим, нито за Хага, нито за другите градове. Парламентът трябва да участва в вземането на това решение. Просто подобно поведение е, пълна трагедия. Това е, така ще го нарека. И комисията посочи, че вземането на решение не е било направено по най- коректния начин, дори начина на гласуване не е бил съвсем оточнен. При положение, че има нарушение при гласуването, крайният резултат не може да се сметне за легитимен. И ето, на тук сме изправени пред свършен факт. Като решението е взето по, нелеги... по нелегитимен начин. И така, господин председател, колеги, парламентът настоява на прозрачност. Парламентът иска процедурата да бъде проведена на светло и настоява Лисабонския договор да се прилага. Искаме да чуем аргументите за всички предложени седалища на СЕПОЛ. Самото обяснение, че тук става дума за временно седалище, е, е просто начин да ни се хвърли прах в очите, за да не забележим, че става дума за свършен факт. И така, господин председател, твърдо отхвърлям предложените обяснения. Парламента трябва да си изиграе ролята, така както е предвидена в Лисабонски договор. Госпожа Матия. Благодаря, господин председател. И слушах внимателно на Европейската комисия и установявам, че не всички мерки са спазени. Съветът е против сливането на Европол и ЦЕПОЛ, но изглежда все още се занимаваме с тази тема. А комисията по граждански свободи тук в парламента е единствената комисия, която има правомощия да вземе решение за това дали или не Европол и Цепол могат да се слеят. Чули сме позиции на други комисии, но те реално нямат правомощия в тази област. И така, правомощията тук са наши, компетенциите са наши. Поздравявам Литовското председателство за това, че се опитва по някакъв отговорен начин да се справи с положението, защото в крайна сметка Великобритания едностранно взе решение да продаде сградите в Брамсфилд. И всички е, знаят, че това дава отлична възможност на Европейската комисия да извади от чекмаджето отдавна готвеното предложение за сниване. Е, и моето предложение е следното. Ще имаме изслушване на тема обучение на полицията. Предлагам седемте страни кандидатки да бъдат поканени и всяка да получи 5 или 10 минути, за да представи своята кандидатура за седалище. Унгария, Испания, Гърция. Нека да ги изслушаме. И да си създадем някаква представа за плюсовете и минусите на всяка една от тези кандидатури. И така ще можем да разгледаме предложенията едно по едно. Мисля, че това е достоен начин да се справим с тази ситуация. Поне ние тук в парламента. За съвета не знам. Разбирам, че е важно да се намери решение преди края на 2014 година. Можете ли в такъв случай да ни предложите някакъв график? Председателят внимателно изслушах вашето предложение. Днес по обед ще има заседание на координаторите и това ще е момента, в който ще можете да представите това предложение – да бъде представено това предложение и да бъде обсъдено от координаторите. Повтарям за какво става дума. Става дума за предложение да се проведе изслушване, на което да бъдат изслушани всички кандидати. Господин Киркоп има думата. Заповядайте. Благодаря много, господин председател. Само една-две думи, ако ми позволите. Първо, както добре знаем, решението на Великобритания да закрие кампуса в Брамсвил повдигна множество въпроси. От една страна става дума за финансови аргументи, поради които се налага да се закрие кампуса. И е нужно да се промени седалището на СЕПОЛ. Аз също смятам, че не е добре СЕПОЛ и Европол да се сливат, тъй като функциите на двете организации са изключително различни, независимо от това какво решение ще бъде взето за функциите на ЦЕПОЛ за в бъдеще. Та или иначе аз смятам, че е добре да се произнесем по функциите на СЕПОЛ по-отделно, защото трябва много внимателно да видим какви са правомощията, които се предоставят на СЕПО, като се има предвид, че националните е, полиции вече работят активно в тази област и не искаме дублиране на усилия. Сега по новото седалище. Великобритания смята че Холандия е най-доброто място. Но ето на, имаме ситуация, в която е номинирана конкретна кандидатура и ние е, твърдим, че е добре да изслушаме кандидатурите на всички градове. Господин председател, да, Лисабон. Лисабонският договор промени доста неща, но честно казано, не помня някога с парламента да са били провеждани консултации за седалището на която и да било институция в Европейския съюз. Тези неща обикновено се договарят от държавите членки. Възоснова на преговори за справедливо разпределение на институциите на Европейския съюз в рамките на Европейския съюз. Аз самият смятам, че Будапеща е добро предложение, но дали нашето мнение ще е приемливо за съвета и комисията е съвсем друг въпрос. И така надявам се, че няма да губим твърде много време тук, но с комисията трябва да направи ново предложение за функциите на цел СЕПОЛ и за неговото разположение за бъдеще. Госпожа Гал, заповядайте. Thank you, Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Ще продължа на унгарски. Комисията по граждански свободи и парламента нееднократно подчертаваха, че ние сме против сливането на СЕПОЛ и Европол. Всъщност, ние подчертахме, че е много важно да се осигури независимостта на тези две агенции. А как да направим това, този въпрос вече се превърна в междуинституционален въпрос и ние трябва да намерим някакви общи позиции между трите институции. Много е интересна ситуацията, защото парламента до този момент не е могъл да взема решения за седалището на агенции, нито да взима економически съображения предвид в този смисъл. Ние в такъв смисъл можем да отправим и критики към начина на процедиране до този момент. Съветът е приел решение с единодушие и е, вероятно това се дължи на качеството на унгарското предложение. Не е наша работа да поставяме под въпрос отделните решения на съвета или е, стойността на всяко едно от подадените предложения. Не считам, че трябва да поставяме под въпрос настоящето решение, защото считам, че те са го направили в с ясното съзнание, че унгарското предложение е най-доброто. Така че ние трябва да се справим с този междуинституционален а, проблем и да направим така, че всички да са доволни. Благодаря, господин председател. Аз приветствам поясненията, дадени от съвета и от комисията. Искам да задам няколко въпроса. Като докладчик в сянка за Европол и сливането Европол-Сипол, след което искам да направя един коментар като докладчик по въпроса за върховенството на закона и човешките права в Унгария. Въпросът ми е дали предвид доклада на Европол където беше представена възможността за сливане на Европол Сипол пред комисията. Аз се спомням, че аз и моята група винаги сме били против това сливане, което щеше да означава, че Сипол щеше да премести седалището си в Хага Ако има ново предложение на комисията относно седалището на СИПОЛ, какво ще означава това за работата на нашата комисия? Първо трябва да гласуваме доклада на господин Демера, да видим какво е решението в съвета, за да видим дали действително трябва да отхвърлим сливането на Европол, СИПОЛ, трябва да приключим тази законодателна процедура преди да отворим следващата и да изготвим нов доклад. Що се отнася до сроковете, искам да разбера какво считате вие, господин председателю, че би могло да се направи. Можем да спазим срока края на 2014 година, така както иска съвета. Да. The... Предстои ни електронно гласуване. Времето за дискусия по тази тема приключва. Затова ви моля да ускорим малко изказванията. Господин Тавареш. Да, няма проблем, господин председателю. Първо, като докладчик по основните права в Унгария. Искам ясно да подчертая, че не само, че нямам възражения Будапешта да бъде седалището на СИПОЛ, а поздравявам Унгария и Будапешта за това, че съветът е взел такова решение. Стига обаче да се решат проблемите, свързани с върховенството на закона, основните човешките права и позицията на Европейския парламент. Ако имаме права съгласно законодателната процедура за съвместно вземане на решение. Ние ще изискваме бързо разрешаване на проблемите, така както е посочено в резолюцията ни. Госпожа Гънца като докладчик в Сянка по несъществуващо досия за СЕПОЛ, искам също да кажа няколко думи. Благодаря на съвета, че са взели това неформално решение. Трябва е ясно да подчертаем, че то все още не е официално решение. Комисията знае много добре каква е позицията на Либе относно сливането на Европол и СИПОЛ. Ние настоявахме Европейската комисия да излезе с ново становище, знаеки, че Сипол трябва да се премести от Брамсхил и се нуждае от ново седалище, но първо трябваше да се реши какво да бъде бъдещето на Сипол. Радваме се, че има предвижване в съвета и че можем да приключим този въпрос по един или друг начин преди края на нашия мандат. Това е много важно. Аз няма да навлизам в подробности, в това какви са аргументите против сливането. Ние многократно сме разисквали този въпрос тук Комисията по гражданските свободи. Когато обсъждаме обаче различните аспекти на това решение, търсенето на ново седалище, следва да отчитаме от една страна колко в каква степен може да се гарантира независимостта на СЕПОЛ при преместването. Това е изключително важно. От друга страна, беше взето решение от европейските институции, че ако търсим нови седалища на институциите, ще бъде даден приоритет на новите държави членки. Унгария, Будапешта, доколкото ми е известно, беше единственото предложение от нова държава членка и считам, че това също е в подкрепа на кандидатурата на Будапешта. Сега да споделя нещо относно притесненията, свързани с човешките права и върховенството на закона, които бяха изразени. Надявам се, че след преместването на СИПОЛ в Будапешта ще има смяна в правителството, през първата половина на следващата година и се надяваме, че следващото правителство ще спазва в много по-добра степен върховенството на закона и човешките права. Това може да бъде един от аргументите. Няколко коментара за политическия дебат. Да, считам за важно, че Нещата не трябва да се поставят на политическо ниво. Но това, което се случи в унгарския парламент през последните дни и Фидес превърнаха това в политически дебат. Те наричат представителите на опозицията тук в Европейския парламент, след които съм и аз, за предатели в случай, че не подкрепят предложението седалището да се премести в Будапешта. Председателят. Виждам, че господин Демера иска да каже още нещо, но наистина много накратко. Благодаря, господин председател. Обикновената законодателна процедура трябваше да бъде, е, изисква квалифицирано мнозинство. И затова беше доста странно това, което се случи е, в е, съвета при гласуването. Първо е, Гърция и Ирландия бяха примахнали, Финландия се оттегли и подкрепи кандидатурата на Холандия. Цялата тази процедура, меко казано, е доста съмнителна и със цялото ми уважение искам да отговоря на колегите. Съгласен съм с Вероник, с нейните аргументи бяха проява на здрав разум. Действително, това е ролята на Европейския парламент, така че господин Може да, можем да помислим, господин председател, за изслушване на кандидатурите през ноември. Аз съм против сливането. Аз съм представил 122 изменения към проекто предложението на Европейската комисия. Затова в това отношение имаме общо виждане. Трябва да разгледаме различните възможности. Идеята за това да се има, да се направи по-добро разпределение не е в полза на намирането на най-добрата кандидатура и на най-доброто качество. Аз уважавам колегата Кинга Гал. Intención del señor Tavares es shadow reporter, tiene que tomarse en consideración. Termino, señor presidente, un comentario. Приключвам, господин председателю. към госпожа Гьонча. Няма да размахвам този лист, но вие знаете как са разпределени седалищата на агенциите по страни. В Унгария има една агенция вече. Няма спешност. Защо? Защото Брамсхил е разделен. От една страна се използва отчасти обекта от СИПОЛ и отчасти се използва от полицейските сили на Великобритания, които могат да останат там до 2015 година. Което означава, че ако британската страна позволява на своите полицейски сили да използват този обект, може да разреши това и на СИПОЛ, така че тази дата 2014 за СИПОЛ не е толкова строго фиксирана. Мисля, че играта едва започва, господин председателю. Ние трябва да продължим да работим и да настояваме спазване на правилата от Лисабонския договор, които ни дават възможност за съвместно вземане на решение. Председателят, що се отнася до предложението на госпожа Матю, да изслушаме кандидататите. Беше предложена датата 27 ноември, можем да я обсъдим. В 10.30 обаче сме предвидели гласуване, а имаме още една точка, която да разгледаме за сътрудничеството с трети страни, свързани с връщането на лица, сътрудничество с трети държави. Доклада е на господин Папа Николао. Първо ще му дадем на него думата. крайния срок за изменения ще бъде посочен. Господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. Става дума за доклад по собствена инициатива на нашата комисия. Проведени бяха дискусии между политическите групи. групи. Става дума за управляване на процеса на връщане на лица, свързано с съответната директива, прилагането и на практика. Пред Предложението дойде от НП и когато предложихме за главието на доклада, имахме предвид, че няма достатъчно всеобхватен план а, по този дейност на европейско ниво. А, имаме стратегия за обща европейска система за предоставяне на убежища, европейски подход за управление на границите – и е, според нас, за да бъдат ефективни тези системи, трябва да има и една обща всеобхватна политика по, е, за миграцията. Трябва да се е, приемат и качествени и количествени индикатори за тази политика. Като Става дума не за лица, търсещи политическо убежище, които ако бъдат върнати в родината им ще бъдат застрашени. Нека да подчертая ясно това. Става дума за една всеобхватна политика в общата рамка на политиките на Европейския съюз за убежище. И става дума за мигранти, които когато са изчерпали всички е, средства на европейско и национално ниво за получаване на обежище. Значи, когато те е, получат отказ по всички нива да получат е, статут на беженец в е, Европейския съюз, те трябва да бъдат върнати в е, съответната им родина. Като това се върши от съответните служби на страните членки. От самото начало аз бях много положително настроен към компромисите, предложени, включително и е, по отношение на е, съответната директива. Надявам се, че ще успеем да постигнем до, да стигнем до общи заключения. Много е деликатен въпроса, но смятам, че действително трябва да има един е, всеобхватен план и съответно всеобхватен подход в нашата политика, за да може да се проведе и една междуинституционална дискусия по тази тема. За момента подхождаме много разпокъсано към темите. Всичко се решава на парче, а имаме много сериозни проблеми в непосредственото ни съседство, особено на юг и на юго-исток. Смятам, че трябва да има съответното ниво на координация между различните служби, включително в парламента и в Европейската комисия. От 2011 има съобщение на Европейската комисия и там един много важен момент е, че липсва информация. Така че докладът се появява в много важен момент е, в края на мандата на парламента и в края на мандата на Европейската комисия. И преди е, приемането на многогодишната програма за свобода, сигурност и право в ред. Е, наясно съм с графика преди да представи комисията своята оценка, така че ще трябва да гласуваме съвсем е, наскоро. И смятам, че нашия принос на парламента може да бъде много значителен. След е, трагедията в е, Лампедуза, е, знаете какво се случи там, 75 иммигранти всъщност бяха спасени. И има много, много големи е, потоци от иммигранти в момента към Европейския съюз. Много силен е натиска в това отношение, особено за страните от Южна Европа. И като вот искам да направя няколко бележки. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря. Аз ще дискутирам с представителите на всички политически групи и съм готов да приема техните идеи. И първо, започвам с това. Принципът за това, че няма да има автоматично връщане, трябва да бъде спазван абсолютно, защото това е право на демократична свобода и ние следва трябва да спазваме международните си задължения по отношение на спазване на човешките права. Също така трябва да се спазват европейските и двустранните споразумения за приемане на граждани от е, други страни. Парламентът е, в рамките на изготвянето на доклада трябва да изиска данни за това какъв, е, какъв е броя на лицата, които и, как, и какви са съществуващите двустранни споразумения в това отношение. Ако ние имахме достатъчно данни, щяхме да сме наясно и с това, кои механизми работят удачно. Защото от друга страна сме наясно, че има двустранни споразумения, обаче които не се прилагат както трябва. Освен това, в, европейски, в споразумения на европейско ниво с трети страни има подобни клаузи. Такова споразумение сключихме скоро с Пакистан. Тоест има споразумение между Европа, Европейския съюз и Пакистан. Искам е, да поискаме от комисията също подробни данни за прилагането на е, споразуменията на европейско ниво за приемане. Мисля, че това е много важно. Не знам какво точно се случва, какво е положението, каква е общата бройка на приятите лица, но много е важно да знаем това, за да можем да мислим как да действаме нататък. Трето, външната политика на Европейския съюз трябва да има много повече ангажименти е, към процеса за управляване на връщането на лица от трети държави. Трябва да има съответните политики, повече сътрудничество с службата за външна дейност и с, с е, дирекцията за вътрешни работи. Мисля, че подобни препоръки ще има и от е, Комисията за развитие. И трябва да дискутираме въпроса не само с комисар Малстром, но и с Кати Аштън и с господин Ван Ромпой. А или евентуално с неговия заместник бъдеще. Също така трябва винаги да предпочитаме доброволното връщане на лицата, като стърсим и най-добрите практики. Отново от, до 2013 година имаше специален фонд за тази цел. В момента се прилага, има също някакви средства. безспорно има и проблеми но е, доброволното връщане е много-много важен е, момент от управлението на този процес. Също трябва да се направи оценка на сътрудничеството ни с трети страни и да видим по-широката картина. Е, причините за незаконната миграция, трафика с хора, задълженията на трети е, страни, особено задълженията на страните, е, през които транзитно преминават тези е, потоци. Службата за външна дейност също трябва да се бори с трафика на хора и незаконното им вкарване в Европейския съюз. Трябва да търсим и превентивна дейност в това отношение посредством конкретни мерки и двустранни програми сътрудничеството не започва с, и не свършва с страната, в която ще прилага решението за връщане. Европейския съюз има и съответни страни, е, помощи за страните за развитие на инфраструктура, економика. Мисля, че Комисията по развитие ще говори в това отношение. И в такъв смисъл трети страни, които получават тази помощ, трябва да посрещат и своите задължения. И в заключение, колеги, е, можем да кажем, това сме го дискутирали тук в е, комисията, ние не харесваме така да има просто връщане на лица, ей така, защото това звучи добре. Е, законодателство има, но трябва да има ефикасна политика за миграцията и всеобхватна програма. Трябва да има един европейски е, подход и съответните правила. Ако не сме съгласни с това, по-добре да не правим нищо. Не става е, дума, е, не предлагаме нищо за нарушаване на основните права на хората, но ако не сме съгласни да регулираме този въпрос за връщането на емигранти, които не подлежат на процедура за получаване на убежище и, и нарушават съответните закони, трябва да направим нещо. Когато трети страни получават по, помощи от нас, трябва да си спазват и задълженията. Никой не казва, че всички трябва да бъдат идеални, но все пак има какво да се направи. Когато се отпуска финансова помощ, на страни е, за е, хора, които преминават през техните страни, как може да се каже, че а, е, председателят прекъсва? Ако обичате, дайте ми още една минута, господин председател. А, страните, които поемат такива задължения, не могат да остават контрабандисти да прекарват цели групи хора, а ние да стоим и да не правим нищо не е ли редно да предприемем конкретни действия, да се налагат санкции в някои особено видни случаи? Освен това, говориме и за доброволната схема за връщане на лице. Аз лично считам, че е крайно време да се въведат някои политики в това отношение – Поставя се въпроса също и за това, коя страна обработва документите. Примерно, ако трябва това да е първата страна, в която влизат емигрантите, тя ще няма да има възможност дори да обработи всички а, заявки по правилата на Шенген тази страна не би следвало да разрешава тези хора да стигат в други страни и ако оставим е, ситуацията да се развива дългосрочно така, представете си какви ще са проблемите за тези страни, в които влизат емигранти. Те вече имат е, подобни проблеми. Това са, споразуме... Е, това са аргументи, които аз ще изложа в доклада. Знам, че и колегите ще добавят. Е, смятам, че има много пропуски, много неефективност в нашата политика. Трябва да е по-регулиран, по-ефективен подхода ни, по-изнесен на европейско ниво. Надявам се, че всички групи ще работим в съгласие. И последното, което искаме и което ще случи на гражданите, е да не правим е, нищо. Трябва да се попълнят тези пропуски. Ние излизаме с е, доклад по собствена инициатива. Надявам се, че ще постигнем е, общо споразумение. Очаквам да работя с всички докладчици в сянка и ще се опитам в следващите няколко седмици да изготвиме общи, обща насока и общи заключения за тази политика. Благодаря. Госпожа Гийом и други колеги заявиха, че искат да се изкажат. Ако още някой има желание да го направи, дайте, дигнете ръка да ви видя. О, още двама, трима души. Моля ви, две минути, защото в 10.30 започваме да гласуваме. Трябва все пак да оставиме малко време и за комисията, и за председателството. Да знаете, че ако закъснеем, ще имаме проблеми. Госпожа Гион. Ще се опитам, господин председател. Е, крайна сметка трябва да говорим за актуалните теми. А, нека да се върна доклада по собствена инициатива, сътрудничеството с трети страни, реадмисията, директивата за връщането. Много широка е темата. Мисля, че трябва да имаме предвид рамката на, на въпроса, както и финансовите измерения, защото точно сега говорим много за местата, които привличат много иммигранти. Има също разпоредби за доброволното връщане, за альтернативи на задържането, има и за експулсирането. И така, финансовото измерение също трябва да се вземе предвид. Това се отнася до договорите за реадмисия с трети страни, искам да се спра на няколко елемента, които виждаме в предложението на Георгиус. Първо, това, че нещата трябва да са съвсем ясни. Има страни, които продължават да се позовават на двустранни договори за реадмисия, подписани преди а, договорите подписани на ниво Европейски съюз. А, трудно се събират данни, трудно се обработват данните и няма пълна яснота точно как се прилагат договорите за реадмисия на ниво Европейски съюз. Що се отнася до зачитането на правата на човека, на този етап е много трудно да се направи оценка до каква степен тези актове повлияват на правата на човека. Много е трудно, почти невъзможно на, за някои хора да достигнат да добият обежище и по някой път се оказва, че има многократна реадмисия. И така, целта в тези е, договори е да има и насръчителни и наказателни мерки. политиката на сътрудничество между Европейския съюз и трети страни трябва да бъде добре балансирана, да бъде ясна, възможно най-ефикасна в рамките на една глобална стратегия и да има яснота какви са Санкциите принесат трудничество. След това, по отношение за директивата за връщането. В средата на декември комисията излезе със своето второ със своя втори проследяващ доклад. Би било добре Европейската комисия да ни даде малко повече информация за това какво се очаква. И по директивата за връщането, с това приключвам, господин председател. Има неща, които трябва да се спазват и особено въпрос, трябва да се проследи въпроса за задържането, защото има много случаи, при които задържането съвсем не е било приложено като крайна мярка. Е, като мярка, която да се приложи в крайен случай. Така че тези случаи трябва да се разгледат. Госпожо Ромеро Лопес, моля ви, опитайте се да бъдете кратка. Извинявам се, господин председател, но на някои колеги дадохте 15 минути. Председателят да, но ни предстои гласуване. Имайте това предвид госпожа Ромеро Лопес. Трябва да има баланс между политическите групи. Не може е, представители на едните да говорят 15 минути, останалите много по-кратко. Господин Папа Николао е докладчик, така че съвсем естествено получава повече време за изказване. Моля, заповядайте. Gracias, señor presidente. Es, eh... Благодаря, господин председател. Много е важно този доклад по собствена инициатива да се приеме, защото директивата за връщането а, съвсем не е задоволителна. Това не означава, че смятаме, че връщане не трябва да има. Не това е въпросът. Проблемът е, че хората се задържат до 6 месеца в центрове за задържане и не се спазват основните им права. Става дума за хора, които са преживели доста тежки неща. Директивата позволява задържане до до 6 месеца. И неправителствените организации, ако искат да работят с тях, трябва да искат разрешение от властите. В много от центровете, които посетихме, видяхме, че достъп не се дава. Хората там нямат права, задържани са от полицията и дори правата, които следва да имат във връзка с директивата за връщането, не са спазни. В Германия може би се спазват правата, но в Испания отнема 6 месеца това да се случи. Това е недопустимо. Трябват ни механизми, които да доведат до действително зачитане на основните права но все не получаваме точна информация. А същевременно хиляди граждани на трети страни се озовават в доста тежки условия, меко казано. И така, радвам се, че има предложение за доклад по собствена инициатива, но настоявам да се направи нещо да се продолее настоящото положение, защото не може да се държим като с тези хора като с роби. Ние сме европейци. Има центрове за задържане, които са затворени поради нехигиенични условия. Е, Благодаря, господин председател. Извинете ми, че закъснях. Вие дадохте първо доклад на думата на докладчите в сянка. Сега обаче бях малко изненадана от начина на процедиране. Искам да благодаря на докладчика. Би било добре, ако ни слуша господин Папа Николао. Обсъждаме директивата. Обсъждаме директивата, по която вие сте докладчик. Благодаря. Искам да благодаря на господин Папа Николао за неговото експозе, въпреки че не сме съгласни с всички а, пунктове. Читам, че можем да се опитаме да постигнем съгласие поне по минимум въпроси. Не разбрах съвсем добре защо НЕП искат а, да има доклад по собствена инициатива, без да се изчака това, което се прави в комисията, за да се види каква е равносметката от прилагането на директивата за връщането. Това трябва да стане до края на годината и така можехме да съберем повече информация. Ситуацията показва, че има доста различия между държавите членки, дори най-напредналите по предлагането на директивата за връщането, която също бих нарекла директивата на срама, не са направили достатъчно. Има твърде малък напредък по прилагане на принципа на право на невръщане. Имаме шанса в скоби да разгледаме този въпрос. Е, имаме доклад на специалния докладчик на ООН по правата на човека, който се позовава на директивата за връщането и последиците от нейното прилагане. Това е сериозно безпокойство за нас в тази област и по-конкретно и че затварянето не трябва да бъде единственото решение за нелегалните мигранти, тъй като, за съжаление, това, което наблюдаваме, че все повече се прилага този метод. Има много уязвими лица, жени, деца, включително непредружавани малолетни лица. И ние трябва да държим сметка за всичко това. Ще имаме възможности за допълнителни обсъждания, ще представим изменения по текста. Още един елемент, който ми се струва, за, струва важен, свързан с работата както на ОНЕ, така и на НПО, е, че за съжаление Европейския съюз и още повече държавите членки имат визия, която се основава изключително на съображения за сигурност. Министрите на вътрешните работи разглеждат тези въпроси, те са водещи, а ние знаем добре, че докато няма глобален подход по тези въпроси, няма да постигнем напредък по въпроса и може би трябва да се дадат ясно цифрите. Това ще бъде вече черешката върху тортата. През последните години има доста развитие. Търговските, търговския обмен нараства. Очаква се това да стане до 30%. Европейския съюз трябва да настоява при търговските отношения за по-добро спазване на човешките права. Благодаря, господин председател. Много е важна темата, която обсъждаме в момента. Господин Папа Никола описа положението в много големи подробности. Ние трябва да направим ясна разграничение между управлението на мигрантските потоци и процеса за предоставяне на обежище. Там има ясни правила. хората, които търсят обежище, не бива да бъдат приравнявани с економическите иммигранти. Последните идват в Европа без никакви основания и те трябва да бъдат връщани. Ако е възможно на доброволна основа, като се спазват и техните права. Трябва да се работи, разбира се, и с службата за външна дейност, и с Генерална дирекция вътрешни работи, да се работи с трети страни, с съответни споразумения, да има по-големи възможности, също така и за страните, в които първоначално влизат емигрантите. Трябва да се работи и е, за превенция на дейността на организациите, които се занимават с нелегален е, трафик на хора срещу заплащане. В това отношение ни трябва и по-ефективно разходване на средствата, с които разполагаме. Господин Папа Николао е, каза, че очакваме и оценката на въздействие на комисията. Очакваме се, че, също надяваме се, че съвета бързо ще си е, смени мнението, защото ние трябва да действаме достатъчно е, бързо срещу тези хора, които се изливат е, в Европа. Господан, госпожа Флютр. Според мен е, подхода, който можем да възприемем, за да имаме ефективност в нашата работа, е да използваме инструментите, за които съществуват на европейско ниво за връщането на лица и да ги прилагаме е, по един принципен начин, именно като се спазват е, правата на, като се спазват човешките права. Евентуално може да се правят предложения за изменения на законодателни текстове или да се възползваме от съществуващите вече разпоредби, с които разполагаме. Имаме, примерно, финансов инструмент, има закон за реадмисия. Мисля, че по споразуменията за реадмисия трябва да действаме на европейско ниво, имаше една отлична и много критична оценка на Европейската комисия в това отношение. Имаше много е, сериозно формулирани, много удачни препоръки, които обаче си останаха някъде в чекмаджето и никога не бяха е, прилагани. Така че по отношение на реадмисията Европейската комисия беше извършила много-много сериозна работа и ние можем да се изпо... възползваме за, за да задвижим тези препоръки, които те бяха направили. Там се предвиждаше евенту... евентуално и възможността да се замрази или прекратят съществуващи споразумения, ако се е, нарушават правата на хора, които са върнати също трябва да се работи с международните организации в рамките на смесени комисии за връщане, да се разгледат и съответните клаузи в споразуменията и да се търси прилагане на основните права именно в тези споразумения, които споменах. Така че ако Европейската комисия има нови данни за конкретни нови двустранни споразумения, както за Пакистан, например, ще е много интересно да ги чуем. Frontex е друг инструмент, защото той дава възможност, подпомага страните, евентуално в координирането, организирането на тази дейност. Има е, един независим мониторинг извършван от тази агенция. По този начин ние можем да се възползваме от съответните възможности за създаване на една е, комисия или един орган за наблюдение на този процес и спазване на е, човешките права, за да фронтекст мога да помага в такъв смисъл да се осигуряват правата на лицата, които се връщат. Самата директива за връщането предвижда изграждане на центрове за задържане и вече се констатират някои случаи, които са изключително неприемливи в такъв смисъл Задържат се е хора в е, изключително неподходящи хигиенни условия. Е, връщат се хора в страните, е, непрекъ... независимо от това, че там не биха имали, да речем, достъп до медикаменти, проблема е и с безплатната юридическа помощ. Тоест, връщането трябва да е последен, последна альтернатива но това далеч не се случва. Трябва да си е, така да съсредоточим вниманието си, примерно върху въпроса за малолетните лица в лагерите за задържане, също за проблема с е, журналистите. Считам, че като цяло ние можем да оценим нашата работа, да оценим и европейското законодателство. Председателят прекъсва госпожа Флотре. Ако ме оставите да довърша, по-бързо ще свърша, господин председател. Смятам, че е изключително важно да се опираме на съответните инструменти, които имаме, за да можем да Господин председател, аз се казвам госпожа Флотр, време е, вече 5 години сме тук, време е да ми научите е, името. Госпожа е, Флотре, е, непрекъснато повтарям, че имате по две минути. Е, ще гласуваме, закъсняваме. Е, господин председател, е, ако оставите е, думите е, само на е, докладчика и докладчиците всяка, нещата ще да бъдат доста по-регулирани. Unie heeft het asiel- en immigratiebeleid naar zich toegetrokken. Благодаря, господин председател. Европейският съюз с добри, с добри правомощията за контрола върху политиката за обежището, това води със себе си и правомощия в областта на политиката по връщането. Бяхме Испания е да видим как работи Frontex и полицията. Бе ни казано следното. Ако 10 души влязат в Европейския съюз нелегално в Испания през Средиземно море, поне само на един от тях средностатистически се дава статут на беженец. Един, още един се връща и останалите 8 остават като нелегални иммигранти на Европейския съюз. Тоест 80% от хората, влизащи в Европейския съюз нелегално, никога не, е, така и не се депортират обратно. Е, мисля, че има сериозни проблеми в нашата политика. Всички опити да се осъществи връщане се заботират. Първо вътре в Европейския съюз левичарските партии, левичарските правителства непрекъснато измислят извинения да не се връщат хора в родните им, в страните им на происход. Е, на второ място, сътрудничеството е твърде слабо. Има активни опити да се саботират усилия, които могат да помогнат е, страните на происход да приемат обратно тези хора. Ако третите страни не си спазват задълженията, трябва да има и санкции. Трябва да има някакви активни мерки. В крайна сметка имаме политика за развитие, политика за добросъседство и така нататък. И може да бъдат наложени санкции в рамките на тази политика, ако съответната трета страна не си изпълнява ангажиментите. Ако Европейския съюз не може да прилага е, договорите на европейско равнище, тогава трябва да се върнем към двустранните споразумения. Благодаря, давам думата на е, комисията и след това докладчика за съвсем кратки, моля ви, заключителни коментари. Комисията. Благодаря, господин председател. Комисията действително е, ще представи най-вероятно на 17 декември първия доклад за приложението на директивата за връщанията. На този етап можем да кажем само, че като цяло насоката на доклада е към положителна оценка, е, защото фактите показват, че директивата е допринесла за спазването на основните права на иммигрантите. В по-конкретен план в доклада ще бъдат анализирани повечето от въпросите споменати в изказването на изказването на депутатите. Ще говорим за задържането, альтернативите на, задържи, на задържането, наблюдение на депутирането, ефективността криминализирането на нередовното пребиваване в контекста на политиката за връщане и така нататък. Ще разгледаме всички тези области и ще излезем с предложения и препоръки. Вземайки това предвид, се изненадваме, че планираният доклад а, има за цел да направи същото нещо по същото време. Ние смятаме, че би било по-добре първо да се изчака нашия доклад и след това да се проведе е, обсъждане. Колегата Хозякевич би искал да направи коментар за реадмисията. Давам думата на докладчика за заключение. Съвсем накратко, господин председател, нека да благодаря на комисията за коментарите. Искам да отговоря на госпожа Вежия Първоначалният подход и идеята за този доклад беше да обхванем цялостната картина. Целта беше да се провери дали има действително един цялостен всеобхватен подход по отношение на управлението на въпросите, свързани с връщането. директивата за връщането, е основен елемент тук. И нямаме за цел да припокриваме усилията си с тези на комисията и да работим успоредно с комисията и да постигаме несъответствие в заключенията си. Напротив, смятаме да работим заедно с комисията. Ако има препоръки, те трябва да се спазват. Ако имаме инструменти, трябва да се провери как действат така, че управлението на връщанията на европейско равнище да е достатъчно добро. За мен е, това все още не е така. Парламентът трябва да може да се изкаже и да настои на конкретни подходи. Благодаря на всички колеги и на докладчиците в Сянка за направените коментари. Е, за мен е много важно да имаме приоритети и да подходим стратегически е, всички да се договорим за основните елементи. Да се съсредоточим върху конкретните въпроси, конкретните инструменти, основните права и техните нарушения. Такива случаи има, има и други случаи, при които има злоупотреби, процедурни злоупотреби и нарушения. Така че всичко трябва да се разгледа. Благодаря на всички и през следващите няколко седмици ще имаме доста работа, така че, господин председател, ще се опитам възможно най-скоро да изготвя проекта доклада. Благодаря. И така, след като Изключихме заключенията на докладчика. Можем да обявим, че докладът ще се представи на 27 ноември, крайния срок за изменение, 5 декември. Гласуването в Ливе ще бъде 22 януари. Преминаваме към гласуването и трябва да гласуваме три досиета. По процедурен въпрос ли? Представянето на списъка на гласуване не е добро. Този път обаче разпространението беше много-много късно направено. Опитах се да го получа миналата седмица, дори написах писмо и искам да разбера защо дали отложим гласуването, тъй като списъците за гласуване ни бяха на разположение. За мен това е важно. Може и за другите да не е така. Господин председател, свалихте се слушалките. Вчера ми обещаха списъка за гласуване за вечерта. Има много изменения. Беше ми обещано и съм разочарован. Въпреки това, искам да се гледа сериозно на тези неща. Това е обичайната ни процедура. До сега не сме имали никакви оплаквания. Всеки депутат от комисията Либия получава предварително списъка за гласуване поне 24 часа по-рано. И това се случи вчера. Няма поступили оплаквания, никой не е изразил несъгласие. Разбира се, ние ще отчетем това, което казахте, но това е обичайната ни процедура и ние прилагаме най-редовно. Да, но аз редовно се оплаквам по тази тема и не съм изненадан, че получавам 30 минути преди гласуването списъка или пък изобщо не получавам списък за гласуване. Това е доста ужасно. All of the, all of the rest of the members have received their voting всички останали депутати са получили списъците се за гласуване. Разбира се, ние ще отчетем вашето си положение, но можем да продължим сега с гласуването. И така, първо гласуваме последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощи и контрола от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителни правомощи от страна на комисията. Доклада на Флашикова Бенова. Изменение четвърто. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Техническа корекция. Това е изменение ли? Е? Should we vote a technical correction? Трябва ли да се гласува техническата корекция? Да, очевидно трябва да се гласува. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седмо изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Осмо за? Против? против, въздържали се, приема се, отхвърля се, отхвърля ли се? Добре, нека да направим електронна проверка. Изменение. Не си носите картата ли? Добре. Добре, ще сигнализирате как гласувате. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 24 за. Приема се. Девето изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 10 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 11 за. Против, въздържали се. Първо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. Първо изменение, второ. Кое е за? Против, въздържали се, приема се. Трето изменение за. Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме текста с внесените изменения. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря на госпожа Бенова. Сега гласуваме проекто препоръката. Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия. Докладчика е госпожа Вероника Матио. Това е проекто препоръка. Няма внесени изменения. Гласуваме окончателния текст. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Четири за, един въздържал се, един против. Благодарим на госпожа Матю. Гласуваме доклада на колегата Филип Клайс. за изменение на решение 2009-935 за определение на списъка на трети държави, организации, с които Европол сключва споразумения. Компромис първи. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Останалите отпадатели са оттеглени, така че гласуваме окончателния текст. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 42 за. Няма въздържали се, няма против. Благодарим на господин Клаес. Така, преминаваме след гласуването. Point Number 10. Към десета точка от дневния ред. Контрол на лица на външните граници, които се основава на едностранното признаване от страна на Харватия и Кипър на определени документи за равностойни националните им визи за транзитно преминаване и планиран престой на тяхна територия, надвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни. Докладчикът е госпожа Таня Файон. Доколкото разбирам, тя не е в залата. Господин Мораес ще направи изказване от нейно име, след което ще изслушаме останалите депутати, представители на комисията и на председателството на съвета. Но първо господин Мораес от името на Тая Файон. Госпожа Файон не може да дойде днес, но иска да благодари на комисията. Всъщност, комисията ли ще се изкаже първа или? Would you like the commission? Yes, yes. Yeah. I see, I see the procedure. Първо изслушваме комисията, след това господин Мораес, от името на докладчика госпожа Файон и след това ще дадем думата на докладчиците в сянка и на останалите, които желаят да се изкажат. Така давам думата първо на представители на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря, че вие вече прочетохте много дългото и сложно заглавие на това предложение, което искаме да ви представим днес. Искам да ви представя общия контекст за това предложение на комисията – след което искам да привлека вниманието ви върху 3-4 конкретни въпроса. Ще започна с общия контекст, като припомня първо, че когато се присъедини нова държава членка към Съюза, тя не става незабавно член на Шенгенското пространство без граници трябва да измине известно време от датата на присъединяване на нова държава членка и свалянето на вътрешния контрол между Шенгенската зона и новата държава членка. Оговорът предвижда два етапа на прилагане на шенгенското аки от държавите членки. Има част от достиженията на правото от Шенген, които се прилагат от деня на присъединяване. Има други части от това аки, които се прилагат е, само когато съответната държава се присъедини към шенгенското пространство. Особеността е, че, що се отнася до визовата политика, има ограничен брой инструменти от шенгенското законодателство, които трябва да се прилагат от държавата членка, която се е присъединена от деня на присъединяване. 239-то изменение, а, регламент визови изисквания се налагат а, от новата държава членка от деня на присъединяването и върху всички държави, които са включени в негативния степен. Има други инструменти, например визовия кодекс, не се прилагат веднага, няма връзка с виз непре... веднага, но има изискване за прилагане на законодателството, свързано с взаимното признаване на визите. И така трябва първо да се наложи изискване за визи в сравнение с регламент 239 от 2001 година, но взаимното признаване още не въжи. Тоест, Харватия трябва да поиска национална виза, дори ако една страна иска да, е, един човек иска да пътува до Харват, Хартия и има издадена виза от някои от шенгенските държави. Това създава доста много работа, която може би не е оправдана, тъй като първо трябва да се получи шенгенска виза или да има съответното лице разрешение за постоянно пребиваване в шенгенска държава, което означава, че те няма да са особена заплаха за една нова държава членка, като Харватия. И така, за да се избегне ненужната бюрокрация, през 2004 и 2007 е, бяха прияти инструменти, позволявайки на ново постъпилите държави членки едностранно да признават е, шенгенските визи и шенгенските разрешителни за постоянно пребиваване, когато става дума за кратки престой на тяхна територия. И сега искаме по отношение на Харватия е, да се вземе също такова решение. Харватия е едностранно да признава визите е, и други равностойни документи. За съвета, за комисията, за държавите членки това не представлява принципен проблем. Това е повторение на нещо, което вече сме правили двукратно в миналото. Това е общия контекст. Сега някои конкретни въпроси. На първо място има промяна в сравнение с предишните сходни решения. Тези решения позволиха едностранно признаване на шенгенски е, визи е, и разрешителни за пребиваване, само що се отнася до транзитно преминаване през тяхна територия. Ако някой иска да отиде в е, нова държава членка за един месец вакансия, това едностранно признаване не се признаваше, защото се считаше, че в този случай новата държава членка е крайното местоназначение и за това тази държава членка трябва да реши дали се прилага визата или не. Видовият кодекс примахна транзитните визи. Сега имаме една шенгенска виза, която се използва и за транзит, и за кратки прибивавания. Следвайки тази логика, предложението ще позволи на Харватия едностранно да признае шенгенските визи и разрешенията за пребиваване в Шенген за кратки престой на нейна територия. и така лице, което а, има шенгенска многократна виза, може да посещава Харватия, ако тя приеме това, без да е необходимо да а, получава виза за краткосрочно пребиваване в Харвания. Това е логично продължение на промените настъпили след въвеждането на визовия кодекс. И а, за Кипър, Румъния, България се прилагат старите решения, които трябва да бъдат примахнати, за да се признават тези визи не само при транзитно преминаване, но и за кратки пребивавания на тяхна територия. Защо се споменава само Кипър в заглавието и Харвания, а, Хар... Румъния и България не се споменават? Защото те все още не са се присъединени към шенгенското пространство. Когато комисията направи това предложение, ние се ръководихме от идеята, че Румъния и България ще се присъединят скоро време към шенгенското пространство и би било погрешен политически сигнал, че в нашето предложение продължаваме да говорим за Румъния и България, тъй като веднъж след като са част от шенгенското пространство няма да се налагат такива визи да се прилагат. За това ние считахме тогава, че когато се приема настоящото предложение, Румъния и България ще бъдат вече членове на, на пространството, но това не е така. И когато стигнем до приемането на това предложение, ако България и Румъния продължават да не са част от шенгенското пространство, няма фиксиран срок към момента, ние ще трябва да ги добавим към това предложение. Ние сега говорим за Харватия и Кипър, които едностранно могат да, да признават тези документи. Тогава трябва да включим а, и Румъния, България, да говорим за Харватия, за Кипър, за България и Румъния. Това ще изисква техническа корекция. И още нещо свързано с Косово. Обикновено се дава разрешение новите държави членки да признават документи, които позволяват пътуване в цялото шенгенско пространство. И а, те трябва да, тези лица трябва да а, имат шенгенска виза или разрешение за постоянно пребиваване в Шенген. Косовските граждани по принцип не трябва да имат визи, която да въжи за цялото шенгенско пространство. Както знаете, има някои държави членки, които не признават все още Косово което се отразява и върху издаването на визи. Ако е държава членка, която не признава Косово, тя ще издава LTV. Това са визи, чиято валидност е има валидност само за територията на съответната държава. Ако това е виза, която е издадена от шенгенска държава, признаваща Косово, както са повечето държави, това е шенгенска виза, която позволява пътуване в цялото шенгенско пространство без териториите на държавите, които не признават Косово. Подобна виза има широко териториално приложение, но не обхваща цялата шенгенска зона. За да не изключваме косовските граждани от тази възможност, ние също сме предвидели в текста, и това не може да го намерите в предходните решения, защото тогава въпроса за Косово не стоеше на дневен ред, ние даваме възможност едностранно да се признават визи, които са издадени за косовски граждани, които са валидни за цялото шенгенско пространство без територията на държавите, които не признават Косово. Това са, господин председателю, най-важните елементи на предложението. Разбира се, ние сме на разположение да отговорим на допълнителни въпроси. Ние сме приемали подобни решения в миналото, затова считаме, че приемането на това решение също ще премине плавно. И слушахме представители на комисията, сега давам думата на колегата Мурая, с който ще се изкаже от името на докладчика Таня Файон. Благодаря, господин председател. Госпожа Файон не може да присъства днес. Обсъдих въпроса с нея и е, тя така има съвсем директни е, предложения е, по подхода след 2004 и 2007 присъединяванията на съответните нови страни и членки се създаде нова а, ситуация а, по, а, 500, по регламент 539, който беше споменат Специално по чисто техническия е, файл няма никакви проблеми. Това е нашия подход. Е, Румъния и България не се присъединяват постоянно към шенгенското пространство и е, тук дискусията вече излиза извън рамките на конкретния текст. За Хърватия не би следвало да има проблеми. Опростеният визов режим, който бе въведен през 2004 и 2007, ще може да бъде приложен и за тази страна, т.е. за нас това е чисто е, технически въпрос, без никакви осложнения. Госпожа Файон именно по този начин ще подхожда. А вече останалите съображения по въпроса с България и Румъния. Там сигурно съвета ще вземе отношение, но иначе по другите теми нямаме никакви компликации. Добре, сега има депутати, които искат да се изкажат. Господин Пенкович, давам ви думата. Ако други искат да се изкажат, моля, дайте ни знак. Добре, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на поясненията за комисията и е, за предложенията им. Много е важно решението и с е, него то се опростяват е, процедурите за Харватия по отношение на едностранното признаване на визите за краткосрачен престой и транзитните визи. Е, шенгенските визи също така ще упростят и ще отстранят не, излишните административни процедури за трети страни. След е, присъединяването на Харватия, сега нашия приоритет е да влезем в Шенген, като изпълним съответните критерии. Защото една страна, която адаптира своята визова политика в процеса на присъединяване на към Европейския съюз е много по-добре за нея да се присъедини е, в, е, да влезе и в е, шенгенското пространство, защото няма смисъл да върши всичко това, ако няма да го направи. Това улесня, улеснява много туризма в нашия случай. Особено през лятото този режим има много сериозно отражение върху броя на влизащите в страната. Ние а, имаме и съответните е, споразумения за финансови средства 40 милиона за първия транш, след това 80 милиона следващия за присъединяване и спазване на постигане на спазване на шенгенските критерии. Смятам, че ще избегнем е, грешки, като примерно ограничаване на прилагането на Европейската заповед за арест. И както казахте, действително досието е чисто техническо, но от изключително практическо значение за властите в е, Харватия. Ние за това подкрепяме и приемането му по съответната процедура в парламента. Благодаря много за представената информация. Госпожа Станока, вие сте докладчик в сянка? Да. Да, действително, техническо е досието. Благодаря много на представителя на комисията за много подробните обяснения. И е, когато става дума за толкова технически неща, е много важно хората да имат и достатъчно информация. Е, остава си въпроса с присъединяването на България и Румъния в е, Шенген – подхода към Харватия няма изменения. Госпожа Швика. Швика. Благодаря. От името на хърватската делегация подкрепям изказванията и благодаря на комисията за предложението. В момента ние имаме изисквания за виза и е, не можем да предложим принципа на взаимно признаване. Притежателите на шенгенски е, визи в такъв е, смисъл са в неблагоприятно положение в момента и предложението облегчава режима и премахва излишни бюрократични процедури. Като, както каза и моя колега, крайната цел на нашата страна е да се присъедини към Шенген. Надяваме се е, максимално е, бързо да спазим съответните критерии и призоваваме правителството да започне да работи по тези програми възможно най-скоро. Приветстваме е, възможността за автоматично признание на визите. Както казахте, този е, механизъм е, се, прилага, се е прилагал вече два пъти в миналото. Е, става дума и за транзитните визи и визите за краткосрочен престой от 90 до 180 дни без да се иска с въвеждане на облегчен режим, всъщност, без да се търси виза за краткосрочен престой в момента се предлага. Съществуващия режим определено имаше отрицателен е, отрицателно въздействие върху нашата туристическа индустрия и тя е, пострада тази година. Така че въздействието от предложението ще е огромно. Туристи от Турция и Русия това лято намаляха по брой, затова приветстваме предложението и призоваваме то да бъде прието от нашата комисия и от парламента. Благодаря. Having heard, is there any other member? Още някой иска ли да се изкаже? Евентуално комисията? Не? Е, добре, да чуем. А, господин Мораес, не? Добре. Значи, трябва само да кажа, че проектът доклада ще бъде представен на 27-28 ноември Крайният срок за изменения е 18 декември. Това за вас добре ли? Е? Добре, тогава преминаваме към 11-та точка. Наблюдението на морските е, външни граници. Ето, успяваме вече да наваксаме времето. Наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативно сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на ЕС Frontex. Докладчик е господин Коелю. Давам му думата да представи доклада, който е много важен, като се има Предвид всички трагични събития в Лампедуза, в Средиземноморието, за изключителните е, спасителни операции, които се налага на италианското правителство да извършва. То призовава за сътрудничество от други страни и от Европейския съюз. Затова нека да чуем сега какво има да каже господин Коелю и ще дадем думата след това и на председателството и на комисията. Благодаря, господин председател. Първо, трябва да имаме предвид, че най-важното е, е, от правната ни точка е защитата на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Е, и в тази връзка е необходимо много ефективно да се работи по отношение на защитата на границите. Трябва да се защитава свободата на предвижване, същевременно обаче трябва да се вземе предвид, че необходимостта да се защитават границите не трябва да нарушава спазването на основните права. И принципа за не връщане а, на искащите обежище в страната на происход е основен принцип. Господин председател, коментирахте трагичните събития от Лампедуза. Загинаха стотици души. Оценките показват, че 25% от пресичащите Средиземноморието в тези необезопасени плавателни съдове загиват. За някои чуваме, за други дори не чуваме. Дори не разбираме. Спасяването на човешкия живот никога не трябва да бъде поставено под въпрос, независимо от това какъв тип плавателен съд може да окаже помощ. Чуваме, че притока на мигранти отъжнява нещата в някои страни в южната част на Европейския съюз. Същевременно, събитията потресаха целия Европейски съюз и така. Трябва да говорим за стабилност, но трябва да говорим и за солидарност. Трябва да направим всичко възможно основните права на беженците, мигрантите и търсещите обежище да бъдат уважени в Европейския съюз. В моето предложение разделям нещата на три части. Първо, настояването за правно задължителни е, инструменти, е, второ, зачитането на, прав... на основните права и трето, принципа на солидарност. Задължителните правни инструменти са от решаващо значение. В предложението си комисията се опитва да постигне същата цел като решението на съвета, което бе отхвърлено от съда, а именно в един и същи правен инструмент да се инкорпорират разпоредби на европейското и международното право. Но ако искаме морските операции на Frontex да са ефективни, са ни необходими задължителни правни инструменти господин председател. Тук трябва да изразя своето съжаление по отношение на някои позиции на някои държави членки в съвета. Има страни, които смятат, че не е необходим задължително правен инструмент и твърдят, че този тип отговорности са изключително национален прерогатив. Има държави членки, които публично заявяват, че са несъгласни с, с, с решението на Европейския съд, който, което постановява, че по тази област решенията следва да се вземат по обикновената законодателна процедура, т.е. чрез съвместно вземане на решение като депутат на Европейския парламент, който следва да бъде законодател в тази област, изразявам своето съжаление, че съветът реагира по този начин и настоявам правата на парламента да бъдат спазени. Не е допустимо едни и същи министри да пускат съобщения до медиите, в които обясняват колко много съжаляват, че е загубен човешки живот в морето, а след това да се противопоставят на най-голямото европейско усилие да се предотврати това. Сега, по отношение на основните права, един от основните принципи тук е невръщането в страната на происход на търсещите обежище. Това е принцип, който трябва да се спазва при всички обстоятелства, а не на избирателен принцип. И накрая, укрепването на принципа на солидарност. Знаем, че основната отговорност за създаването на системи за беженците и за управление на границите – е компетенции, са компетенции на държавите членки, но също времено в рамките на Европейския съюз имаме нужда от солидарност и споделяне на отговорностите. Това означава обща система за обежище и интегриран подход към управлението на границите. И под двете теми подавам конкретни изменения. Това са основните елементи, които исках да спомена господин председател. Благодаря. From the Commission and the Council. От името на комисията и съвета давам думата на господин Нилсен. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да кажа няколко думи по темата. Действително, една от мерките, които се обсъждат след хуманитарните трагедии по южните граници на Европейския съюз от последните седмици, под ръководството на комисаря Малмстрел, е да се засили дейността на Frontex в областта и е, да се увеличи капацитета на, на операциите за спасяване. Трябва е, операциите на Frontex да са ефективни и да се правят е, всички усилия да се е, зачитат правата на мигрантите и е, да се спасява човешки живот. Много се радваме, че Комисията по граждански права и свободи е, се захвана с тази тема изключително ангажирано. Приветствам проекта доклада. По-настоящем не се налага да правя конкретни коментари по него, но от наша страна ще придвижим нещата също толкова бързо. Благодаря сега господин Синкевичиус, представител на съвета. Заповядайте. Няма микрофон за оратора. Yes. Uh, thank you, Mr. Chairman, for giving me the floor. I still remember the presidency on... Благодаря, господин председател. Председателството на 5 септември подеде работата по тази важна работна тази важна тема в съответните работни групи на съвета. И се възползвам от възможността да актуализирам информацията, с която разполагате, но нека първо да благодаря на господин Коелия и комисията Либе за добре организираната работа по доклада а, и за... Искам да ви уверя, че председателството прави всичко възможно, а, за да работи не по-малко ефективно и да има позиция на съвета възможно най-често. Литовското председателство приключи с първото четене по предложението и обобщението на дискусията ще бъде представено на заседанието на Скифа следващата седмица. По настоящем председателството изготви и е, преразгледания текст на предложението и се очаква да се проведе второто обсъждане през, в групата по границите през ноември. Нашето предложение е да приключим разглеждането на проекта регламента в съответните групи на съвета в зависимост от развитието на тези обсъждания. Ако обсъжданията са успешни, ще търсим мандат за преговори с Европейския парламент. най-важните е, членове за нас са член 9 и 10. Те са най-чувствителните членове, така бе заявено на 5 септември от страна на председателството. Е, по тези членове някои държави членки смятат, че те трябва, е, формулировките трябва да бъдат съкратени и да има пряко препращане към международното право, вместо то да бъде цитирано. На председателството ще направи всичко възможно, за да намери подходящ компромис. Уверяваме комисията, че председателството ще вземе предвид информацията, предоставена в проекта доклада по време на разглеждането а, на проекта на регламента в компетентните органи на съвета. Благодаря много. Please. Господин Байден Каузер има думата. Нека първо да слушаме докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Искам да се спре на, накратко на някои от основните принципи. Читам, че Европейския парламент има задължението да вземе позиция. Е, Читам, че е жалко това, което виждаме в съвета. Ние носим отговорност пред нашите избиратели. Наблюдаваме какво се случва в Средиземноморието. И миграцията в Средиземноморието може да се разреши, но сега имаме извънредни обстоятелства, които изискват нови инструменти. Казаното от докладчика показва огромните мащаби на човешката трагедия. Ние сме наблюдавали операции на Фронтекс в Гибралтар. Считаме, че този доклад трябва да се фокусира върху спасяването на човешки живот. Благодарен съм на докладчика за добре обмислените предложения за изменения, както и за включването за, на въпроса за правото на невръщане. Принципът на солидарност трябва да бъде подсилен, както е предвидено в изменение 1. Комисията призовава за заличаване на член 7е. Друг проблем е свързан с това какво представляват крайбрежните води, какво се счита за крайбрежни води. Член 7а На следващо място оперативното сътрудничество с трети държави. Тук е необходимо повече яснота. Трябва също да настояваме за спазване на правата на човека. Добре е, че е предвидено да се изслушват отчети от Frontex в Европейския парламент. Трябва да видим какво точно се случва и по прилагането на принципа за право на невръщане. Също въпроса за обжалването от страна на беженците в случай, че не се прилага този принцип. Тези обжалвания обаче не трябва да водят до забавене. Като цяло, считам, че докладът е добър. И че ние отговаряме на един въпрос, който вълнува европейските граждани те са силно разочаровани и обезпокоени от това, което наблюдават. Госпожа Викстром. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-напред на господин Коелю за този неотложен доклад, който приветствам. За съжаление, човешката трагедия в близост до Лампедуза подсилиха нуждата от а, този доклад. Очевидно е, че трябва да се направи много повече. Освен това, трябва да проявим и самокритичност, не само да хвърляме вината върху другите. Всички е, твърдят, че третите страни трябва да поемат по-голяма отговорност. Аз намирам за разочароващо, че Европейския съюз е, вини определени държави. Аз го намирам за неприемливо и трудно да се преглътне. Ние непрекъснато твърдим, че трябва да се спазва националната компетентност и загубваме европейската перспектива. Европейския съюз не разполага с нужните инструменти в агенциите, за да се справи с проблема. Аз съм убедена, че ако Европейския съюз се разполага с нужните инструменти, ще може да поеме и отговорност – трагични събития, като тези, които наблюдавахме напоследък в Средиземноморския регион, близост до Лампедуза, са общо европейски проблеми и а, е, те трябва да бъдат а, е, разглеждани като такива. Не е достатъчно държавите членки да се прехвърлят топката а, е, и а, да винят а, останалите. Това е иронично, това е цинично, като се има предвид, а, че повече от. А, 200 души са загинали напоследък в Средиземноморския регион. Аз приветствам предложението на Европейската комисия, считам, че то е добро, но считам и, че предложенията за изменение на господин Коелю ще допринесат за подобряване на регламента. И аз бих искала да кажа, че цяло приемам подхода, застъпен в доклада на господин Коелю. Това е действително един отличен доклад, и не само господин Коелю, НП трябва да се гордеят с това. Ние всички трябва да се гордеем, че разглеждаме този въпрос предвид на случилото се. Ясното определене на отговорността, принципа за право на невръщане, декриминализирането на рибарите, които се опитват да спасяват човешки живот в Средиземноморието. Това е важно, това е морален дълг на всеки човек да направи това. И не бива да ги виним или да ги съдим за това. Аз съм направила предложение за изменения в съответствие с заедно с господин Коелю, например, за засилване на сътрудничеството с трети страни при спазване на основните човешки права, международното право а, и а, практиката на а, съда трябва да бъдат а, а, спазвани. Бих искала, може би не съм разбрала достатъчно добре, но бих искала да чуя каква е стратегията на съвета по този въпрос разбира се от само себе си, че нещо трябва да се направи. До сега обаче не съм убедена, че имате достатъчно амбициозен дневен ред и бих искала да чуя нещо повече в тази посока, тъй като въпросът е не само важен, той е наложителен. Ние не можем да се позволим да бъдем в тази позиция отново. Нуждаем се от нужните инструменти и то на ниво Европейски съюз. Благодаря ви. Госпожа Келер има думата. Аз също искам да благодаря на докладчика Коелю за отличната му работа, който допринася за подобряване допълнително на текста на комисията. Ние цяло подкрепяме вашите изменения свързани с безопасността, прилагане на принципа на невръщането, е, механизма за солидарност е, и е, също във връзка с възможността да се иска от корабите да променят курса си в открито море. Ние трябва да спазваме международното европейско право. Такъв принцип е, като спазване на правата на човека и правото на невръщане са заложени в предложението на комисията, за което благодарим, но не се решава основния въпрос, а именно как тези принципи ефективно да бъдат прилагани и в открито море. До, е, делото Херси беше ясно посочено, че дебър хора в трети страни може да се допусне при спазване на правила. Това да става само ако обстоятелствата на всяко лице бъдат отчетени без никакви ограничения и да бъде възможно, ако лицата са изцяло информирани за процедурите, ако имат достъп до приводачи и ако имат е, достъп е, до юридически консултации. Освен е, информация за мястото на сваляне на борда, не са предвидени другите елементи в проекта на комисията. Ако не са изпълнени всички тези условия, очевидно е, че ние не изпълняваме решението взето от Съда по правата на човека и нарушаваме международните норми. Имаме някои съмнения дали такива гаранции могат да бъдат осигурени в открито море на борда на кораб. Но ако се казва, че трябва да настояваме за връщане, ние а, трябва да настояваме за спазване на решението на Съда по правата на човека, за да не нарушаваме международното право. Относно издирването и спасяването, тези норми трябва да са задължителни след Лампедуза, но подобни катастрофи е имало и преди, макар и не в тези мащаби. И не е приемливо че южните държави членки се опитват да блокират тези задължителни правила в съвета. Ние искаме да разберем кои са тези държави Испания, Франция, Италия, Гърция и Малта. Това е голям проблем, това е неприемливо да има подобно блокиране в съвета след подобни огромни катастрофи. Сега всички твърдят, че трябва да се направи нещо, особено Италия. Тя поиска допълнителна европейска подкрепа и как може съветът да блокира подобни задължителни правила за издирване и спасяване. Това е още по-важно, тъй като комисията казва, че повечето от операциите на Frontex са свързани именно с издирване и спасяване. Искам да повторя въпроса си, който отправих по-рано до комисията. Колко от операциите по контрол на границите са свързани с издирване и спасяване. Можете ли да не дадете в проценти или в цифри? Това би било много полезно. Имам сериозни съмнения за предложението на комисията относно свалянето от кораба в трети страни като предпочитан вариант, тъй като това трябва да става на най-близкото място, което може да гарантира сигурността, включително сигурност срещу невръщане. Не може да се свалят от борда хора в трети страни, без да са изпълнени тези условия. Тези хора трябва да бъдат свалени от борда в най-близкото място, където може да се гарантира тяхната сигурност. Ние цяло подкрепяме принципа за солидарност, предложен от докладчика. Ние искаме да се споделя в по-голяма степен отговорността в Европейския съюз, но бих насърчила държавите членки да обмислят допълнителни стъпки в тази посока. Южните държави се нуждаят от повече подкрепа, това е така. Но трябва да се отчита, че трябва да им помогнем, като имаме а, програми а, за презаселване, и да помогнем на държавите членки. За сега Гърция е извън играта поради това, че там има сериозно нарушаване на човешките права на лицата, които са беженци или търсят убежище. Благодаря, госпожа Вержа. Благодаря. Ще се опитам да говоря достатъчно бързо, защото в края на кращата основните неща вече са казани. Е, абсолютно е, съм съгласна с е, съдокладчиката по този въпрос. Мога да кажа обаче, че не съм чела предложенията на докладчикът, което малко ме затруднява. В края на кращата става дума за ориентация на предложенията. То, тя като цяло отговаря на моите виждания, защото в това отношение можем да се обединим всички, за да накараме съвета да се размърда. От... Отношението на някои от страните членки, които в края на краищата е, е, призовават най-много за солидарност и за отговорност, е напълно разбираема. Има, разбира се, противоречия между практиката и е, законодателството. Това не може да се толерира, защото ние сме една правова държава. Освен това се поставя под въпрос тук от, отговорността на страните членки, а и на Европейския съюз. Искам да поставя акцент върху няколко момента, които бяха споменати. Например, е, споразумение и сътрудничество с трети страни е, когато не се спазват основните е, права, ако има споразумения за реадмисия с трети страни, било то на ниво Европейски съюз или двустранни, трябва да се настоява на спазването на тези права. Тук се повдигна тази тема. Също е, се поставя въпроса за възможността за превод, за правни е, консултации. Това са абсолютно основни права и въпроси, ние би трябвало да можем да работим е, в съгласие, за да постигнем някаква единност на позицията по темата, защото в края на кращата става дума за е, човешки съдби. Лампедуза е, е пример, който може да ни отвори очите в края на кращата. Това беше една огромна а, трагедия, най-голямата от последните години. И тази трагедия се разигра на 600 метра от брега. Имало е хора, които са се притекли е, на помощ е, на жертвите разбира се, в съответствие с италианското законодателство. Ние не можем да оставаме подобни ситуации да се повтарят. Трябва да се направи нещо. Господин Киркоп. Извинете ме, господин председател, много е зает днеска парламента е с много теми, но нека да кажа няколко неща. Първо трябва много да внимаваме да не изпаднем в лицемерие. Моята група определено подкрепя подобни инициативи, но имаме и следните проблеми. Някои страни ни обвиняват, че Европейския съюз не върши достатъчно. Но на всяко поредно заседание на съвета, където е, се подават е, предложения за е, обсъждане на темата, за действия в Средиземноморието, за действия на Фронтекст страните, членки на нашия съюз, особено тези, които имат отношение към Средиземноморието, непрекъснато излизат с възражения, с проблеми, които всъщност възпрепятстват Европейския съюз да прави това, което трябва да прави. И смятам, че всички тук, които сме представители на които сме представители на гражданите в Европа, е, изпитваме огромно е, безпокойство, огромно загриженост за нещата, които се случват, случват в е, водите близо до европейски брегове. Абсолютно съм ужасен от всички новини за жертвите и случаите, които наблюдаваме. Ние трябва да, да реагираме и то бързо и с загриженост. И се безпокоя от това, че самите страни членки са тези, които трябва да решат какво да направят. Би следвало да има много по- целенасочени инициативи от страна на Европейския съюз към източника на проблемите. Определено трябва да има сътрудничество с трети страни, в посока да се разобеждават емигрантите да поемат по тези толкова опасни пътища през морето. Примерно с Либия, пък и не само някои потиснически режими, реално хвърлят хората в лодките и ги пращат към Европа и Лампедуза. Е, ние е, бяхме именно на такъв в позицията да не упражняваме никакво, никакъв натиск към подобни режими. Ние имаме достатъчно лостове, финансови режими, е, програми за помощ. Нека да ги използваме, нека да стигнем до източника на проблемите. Освен това, трябва да действаме много по-активно с борбата с организираната престъпност. Организирани групи и експлуатират желанието на хората да стигат до Европа и въобще не се интересуват тези хора ще оживеят или не. Стига да им вземат парите. Това е източник на зло и ние не трябва да се колебаем да заявим това. Смятам, че е изключително важно да правим много повече. Много по-добър, много по-споен да е, е диалога за проблема за мобилността, за миграцията, за сигурността на европейските граждани и е, граници, извинете, и управлението им. Непрекъснато чуваме така изявления на съчувствие, но с елемент на, на липса на безпокойство. Мисля, че въпросът трябва да стои на първо място в дневния ни ред и ако се блокира от съвета или отделни страни членки, ние трябва да обръщаме внимание на подобни практики. Председателят господин Енчо. И care doream și eu să le ridic au fost deja spuse, nu pot Колегите като че ли казаха вече всичко, което исках и е, мога само да кажа, че съм напълно съгласен за всичко казано до тук. Искам да добавя също, че съм благодарен за отлични, на докладчика за отличния текст. И съм убеден, че той ще успее да обедини всички политически групи и в резултат ще излезем с един с отличен доклад, който ще задоволи всички. Благодаря. Нека да благодаря на Карлос Коелио за свършената работа и за предложенията, които сериозно подобряват текста на комисията. Съгласна съм с колегите, които казаха, че парламентът трябва да е основен двигател в тези усилия. Проблемът в днешно време не е миграцията сама по себе си, а по-скоро проблема на търсещите обежище и на беженците. За пореден път се казва, че хората искат да стигнат до Европа поради възможностите в нея. време, същевременно всички са наясно, че и в Европа има криза. И хората, които се опитват да се доберат до Европа, Голяма част от хората, загинали в Лампедуза, са именно такива, се опитват да избягат от положение в страни като Сирия, Сомалия, Етиопия, Еритрея, Судан. И мисля, че именно за това, когато преразглеждаме директивата, трябва да сме много изискващи. Първо, трябва да настоим страни като Италия, в които има законодателство, което криминализира усилията на хора, опитващи се да спасят човешки живот в морето. А, просто трябва да направи всичко възможно това законодателство да бъде изменено. Това е противно на всички международни текстове в областта на правата на човека. трябва да се криминализира точно обратното системният отказ да се спаси човешки живот. И то от страна, включително и на, национални служи... на държавни служители. Сега, по отношение на казаното на, от господин Къркоп, необходимостта да се работи с страните на происход. Както казах, повечето от тези хора не са економически мигранти. Те са по-скоро бежанци, търсещи обежище. Не можем да говорим за Либия днес, така както говорихме по-рано за Либията на Кадафи. Имаше си политика едно време да се изпращат е, едва ли не хора в Европа под предлог, че са търсещи обежище. Но тук говорим за хора бягащи от режими, нарушаващи правата на човека мащабно като Етиопия и Еритрея. Това са хората потърсили обежище в Европа. В Етиопия и Еритрея има тоталитарни режими, които Европа подкрепя. Да видим сега какво става с Либия. Аз съм постоянния докладчик за Либия. Бях в Либия преди няколко седмици. И знам, че пристанището Мосрато, от което е тръгнал кораба, потънал близо до Лампедуза, пристанище, на което присъстват правоохраняващи органи, но на много други места няма никакъв контрол. В Либия не може да се предостави каквато и да било сигурност на хората. Италия и Франция също допринасят. На губим време. Парламентът нееднократно заявява, че е необходимо да се въведат мерки за сигурност в Либия, тъй като по времето на Кадафи нямаше истинска полиция, нямаше истинска армия. Държавите членки се опитаха да повлияят на либийските държавни служители и на Министерството на отбраната, за да закупят те военно оборудване но на практика все още няма истинска армия или полиция в Либия в момента. В момента там се вихрят паравоенни групировки. И така, в крайна сметка, нещата не се случват така, както би трябвало. И затова съм напълно съгласен с докладчика Карлос Коелия. че онези, които не се притичат на помощ, за да спасят хора в морето, трябва да бъдат осъдени. Трябва да има яснота, трябва да има структури. В Португалия в момента се изгражда конкретна структура, която има за цел да помогне на всички, които биха търсили убежище в Португалия. Бяха зададени два въпроса. Съветът и комисията имат ли желание да отговорят? Не, няма а, допълнителни коментари и отговори. В такъв случай давам думата на докладчика, господин Коеля. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря за подкрепата, която получих от всички политически групи. На Франциска Келер искам да а, отговоря а, последния начин. Разбирам а, как, какво казва госпожа Келер, но същевременно а, тя трябва да си дава сметка, че когато забраняваме връщането обратно, т.е. изтикването обратно към страната на происход. А, в международни води а, решаваме част от проблема, но само част от проблема. Фронтекст може да си върши работата само ако действително се спазват правата на човека. И за това става дума в моя доклад. И накрая, господин председател, нека да се обърна към председателството и да а, поискам да а, предаде следното послание към съвета, а именно не бъдете лицемерни. Ако наистина се безпокоите за хората, които загиват в морето, сега е моментът да реагирате. Да направите нещо. Ако съветът наистина иска да спаси човешки животи, сега е момента по време на това председателство да постигне споразумение на първо четене с Европейския парламент и възможно най-скоро да се приеме това законодателство. Тоест, още през декември тази година. Ако съветът не иска да направи това, защото така изглежда от ужасяващите съобщения за медиите, които излязоха тази седмица, тогава е, си запазваме правото да заявим, че а, в своите декларации за това колко съжаляват за случилото се в Средиземно море, а, държавите членки всъщност лъжат. И така. А, това е шансът да съветът да поправи нещата. Благодаря. Благодаря. Разбрахме много добре казаното от вас. Крайният срок за подаване на изменение 29 е октомври. Е, те ще се разгледат е, в нашата комисия на 14 ноември. Е, записаха ли се всички? Добре, а сега нека да направим 10-минутна почивка, защото заседанието на координаторите е обявено за 12 часа. За да може всички координатори да са тук, правим почивка от 10 минути. Благодаря много.